Председателят. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Дами и господа, Продължаваме нашата работа. Приехме протокол от вчера. Той е на ваше разположение. Имате ли възражение? Ако нямате възражение, считаме, че протоколът е прият и прием. преминаваме към съобщенията на съвета и комисията относно външна намеса в изборите и дезинформация в националните европейски демократични процеси. Това е много важна точка от